No niin, hyvää huomenta arvoisat kollegat ja muut läsnäolijat. Добър ден, скъпи колеги! Добър ден на всички! Нашето заседание се предава по интернет и най-вероятно ни слушат далеч от Брюксел, но най-вероятно хората, които ни слушат, са загрижени за състоянието на правата на човека. Съгласни ли сте с така предложения дневен ред? Това е въпроса, който задавам всеки път. Щом сте съгласни, приемаме дневния ред, а сега минаваме към Следващата точка съобщение на председателя. След това в продължение на един час ще обсъдим положението в Бирма. Тоест до 10.15 след това сме предвидили обсъждане на положението в Афганистан до 11.45 и 4, последните 45 минути ще посветиме на основните насоки за борба срещу изтезанието. Това ще бъде днешния дневен ред. Съобщение на председателя. Ако искаш, ако искаш. Sopineet loppuvuoden е, työohjelmasta ja tämä työohjelma on lähetetty kaikille jäsenille. Е,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 трябваше да направим графика за следващата работа. Поискахме мнение от координаторите за становищата по собствена инициатива, което трябва да го получим до 20 септември. Както казах, координаторите трябва да съберат всякакви идеи за изслушванията и за организацията на работата през следващата година. Сега делегациите към нашата подкомисия за тази година. Разбрахме, че парламентът ни разрешава да изпратим 7 души от нашата подкомисия в различните делегации. Все още не сме направили списък за участие в тези делегации, но мисля, че трябва да се насочим към най-важните делегации на парламента, да се запознаем с тяхната програма Нашата подкомисия е, е особено заинтересована от участие в е, делегацията, която ще замине за Нью Йорк и можем да изпратим двама души в нея. Депутати от нашата подкомисия работят и в е, други парламентарни комисии, участват в други делегации и може би те биха могли да уведомят секретарията за дейностите на различните комисии и делегации, за да отчетем максимално добре желанията на тези депутати, които биха искали да се включат в една или друга делегация. За сега все още не сме запознати с работната програма на различните комисии. Мисля, че можем да обсъдим това на разширеното бюро на 1 октомври съвместно с координаторите и секретарията. Искам освен това да ви уведомя, че изпратих писмо на председателя, в което уточнявам, че би било добре, ако парламентът организира дебат за човешките, дебата за човешките права в сряда, след обед или сутрин, четвъртък сутрин по време на пленарната сесия, така че да присъстват повече хора и да поискаме от комисията съвета да участва в този дебат и да отговаря на въпроси. Знам, че тази промяна няма да стане от само себе си, защото някои политически групи са против такава промяна. Знаете откъде простичат проблемите в Страсбург. Но бих искала вие тук в тази подкомисия да обсъдите това предложение, което съм изложила в писмото до председателя на парламента Пак повтарям, предлагам дебата за човешките права да бъде сряда след обед или четвъртък сутрин, за да може да се гласува четвъртък след обяд, до обяд. Ще видим какъв ще е резултат. С това приключих с съобщенията, касаещи работата на парламента по отношение на човешките права. През март 2008 година парламента прие резолюция за Бериска Бахча, млада афганистанска журналистка, осъдена на смърт, осъден на смърт, млад афганистански журналист, осъден на смърт, за, защото е публикувал в мрежата а, статия за правата на, мъж, на жените и отношенията с мъжете. Разбрахме, че този журналист е освободен. В Русия през последните месеци бяха а, убити много защитници на човешките права. Знаете, че Ежи Бусек а, е изпрати писмо до а, шведски външен министр Карел Билт, настоявайки за прекратяване на тези политически убийства в Русия. Карл Билт изпрати писмо от името на съвета на Европейския съюз, адресирано до председателя на парламента. Мисля, че е, ще имаме случай да се е, спираме на положението в Русия. Мисля, че сряда 30 септември имаме предвиден дебат за положението в Русия? Ще има малко изменение в дневния ред. Една от участничките няма да участва. И може би ще трябва да помолим Карина Осколенка да представи ситуацията. Тя е известна адвокатка, която пледира, защитава човешките права. И мисля, че за нас ще бъде много интересно да я чуем. Mutta nyt sitten varmasti voimme ilmoitusten jälkeen, jos ei ole... Това са всичките съобщения. Няма да ги обсъждаме. Сега предлагам да преминем към трета точка от дневния ред, посветена на Бирма. Ще разговаряме с Евроофиса за Бирма, представител. който ще се. Е, с когото ще обсъдим и новото задържане на Оксан Суки, лауреатка на наградата Сахаров Ангеве Емо Атанаси от Международната Федерация за човешки права. Андреас Лист за Генерална дирекция Релекс, външни отношения от комисията. Добре дошли на всички гости. Предлагам на господин Хан Ялгуе да и господин Танаси да вземат думата, след което ще имаме обмен на мнения. Thank you, madam chair, and... Госпожо председател, благодаря на подкомитета по човешките права за поканата. Бих искал първо да заявя, че е, процеса и присъдата, произнесена прямо Аун Сан Сучи, не може в никакъв случай да бъде оправдана. В е, момента, в който се проведе процеса, тя вече беше под домашен арест е, от 14 години и заповедта за, за задържане щеше да изтече на 27 май 2009 година. През нощта на 3 май Джон Уилям Ятал, американски гражданин, е преплувал а, ини, езерото Иния до а, къщата на Аун Сан Сучи. Той е прекарал два дни в къщата и е бил арестувал, арестуван, когато е преплувал обратно а, а, езерото. Аун Сан Сучи е била обвинена от това, че нарушава правилата за домашен арест съгласно глава 22 от Закона за защита на държавата. По силата на бирманските закони задължително е гостите да бъдат записани в официалните регистри на властта, а на чужденци е забранено да преспиват в бирмански къщи и бирмански семейства. Процесът е започнал на 18 май съдът е позволил на обвинението да изслуша 14 свидетели, а на защитата само двама, така че е, не, този процес не е бил справедлив. Е, на 11 август тя е била осъдена на 3 години е, лишаване от свобода, като е, тази, тази присъда е била променена веднага в е, домашен арест за 18 месеца с възможността да бъде променена при добро поведение от страна на Аон Сан Сучи. Беше, беха изтъкнати причини, че тя е дъщеря на национален герой, че е, присъдата е, е не толкова строга, тъй като целта е да се запази мира, стабилността и спокойствието и да няма пречки по пътя към демокрацията. Нейните е, адвокати е, са внесли е, иск за обжалване и на 4 септември съдът се е съгласил да разгледа тази жалба. Джон Ниетал е бил осъден на 7 години затвор, но е бил пуснат при помолба на американския сенатор Джим Уеб – и той е напуснал страната заедно с американския сент сенатор. От моя гледна точка, в момента в който Аун Сан Су Чи е, е била осъдена и преди това дори, е, тя е била вече затворничка, така че аз мятам, че е, тя не може да бъде обвинявана в нарушаване на правилата за сигурност, а всъщност това са е, проблеми свързани с неята охрана. Е, всъщност нарушаването на правилата за безопасност е, позволиха на властите да попречат на Аон Сучи да се намеси в избирателния процес и за изборите за 2010 година. По този, по този начин и старшия генерал Тан Шве можа да установи пряки връзки с американската администрация на а, Обама защото Бирма е под. Китай упражнява на натиск над Бирма относно регионите, които са по китайско-бирманската граница. Макар и да зависи от Китай, бирманските власти е, не искат е, да зависят от Китай и е, да бъдат подложени на натиск от страна на Китай. И в момента, в който съвета за сигурност на ОНЕ започна да разглежда положението в Бирма, властите се опитаха да се сближат с Русия. Сега е по-добре, че всъщност противовеса на Китай е Съединените, Съединените щати след размерици по границата много бежанци е, намериха убежище в е, Китай. През последните 20 години е установено прекратяване на огъня е, с различните етнически е, малцинства по е, границата. Ако обаче тези малцинства не подкрепят избирателния процес, това означава, че ще има размирици и ще има много бежанци, които ще потърсят убежище в съседните страни. Ако обаче е, малцинствата участват в е, изборите, властите ще могат да заявят, че тези избори всъщност включват всички и е, по този начин ще си осигурят е, подкрепата на населението. Е, ако обаче Ан, Сучи бъде, има възможност да вземе отношение по изборите, то тогава ще бъде трудно за властите да осигурят победата на своите кандидати. Макар и да сме сигурни, че военните ще манипулират изборите през 2010 година, те ще направят всичко възможно тези избори да, из, да из, да изглеждат е, честни и свободни. Е, превръщайки е, присъдата на Хансон Сучи в домашен арест, старши генерал Таншве заяви, че така тези тя е дъщеря на национален герой, нещо, което той не признаваше преди това. И е, е възможно, тъй като баща е пожертвал живота си за родината си, той е да е, започне диалог с нея, като се опита да убеди да направи компромиси в името е, на своята родина и своя народ. Благодаря ви. Благодаря, господин Танкин. Това беше много ясно експозе. което ни представи влиянието на задържането на Янг Сан Сучи преди изборите в Бирма. Струва ми се, че военната хунта прави всичко възможно, за да се държи на власт. Следващият ни оратор е господин Атанасио. Той е представител на Международната федерация по човешките права. Имате думата. Благодаря. За мен е изключително приятно да участвам в тази среща. Аз участвах в по-голяма среща на 31 съвместно с Бирмийската организация. Нашата организация организира в Банкок най-голямото събитие, посветено на Бирма, с участието на всички национални организации. Това беше среща посветена на безнаказаността в Бирма. Целта беше да се обсъдят бъдещи стратегии, различни подходи преди изборите. Основните изводи от тази среща бяха, че по тези въпроси международният дебат за политическото помирение, демокрацията в Бирма, както и безнаказаността не бяха включени. Тази тема продължава да липсва от дебата. Ето защо нашата организация заедно с нашите бирмански партньори, съвета на адвокатите и други, публикувахме в деня, в който беше съобщено за затварянето на Ансанчуд Сучи отново. Ние излязохме с документ, който изисква нейното освобождаване. Целта на това беше, че разполагахме с достатъчна информация за стотици, за сериозни нарушения на човешките права, престъпления в цялата страна, по които не се обръща внимание от международната общност, която се интересува повече от економическите аспекти. Нашата организация подкрепя работата на Аунг Сан Сучи. Ние публикувахме доклада именно в деня, в който беше произнесена присъдата и това не беше случайно. Ние сме изключително против тази присъда. Има доста престъпления, които се извършват в източната част и други части на страната, които обаче не са осъдени дори и в този момент. Спешният характер на тази ситуация трябва да бъде разбран от международната общност по един е, цялостен начин. За това ние в аргументацията на нашия доклад включихме всички тези въпроси, подкрепени с доказателства, представени от очевидци. Изглежда обаче е, светът не е в е, състояние да наложи сериозни мерки срещу шепа генерали, които продължават е, своята дейност вече години. Ние настояваме Европейският съюз да превърне в висша приоритет въпроса за създаването на анкетна комисия за разследване на всички престъпления и силно да осъди престъпленията, извършени от режима в Бирма. Европейския съюз чрез представителите си в съвета за сигурност трябва да работи, за да се стигне до резолюция на съвета за сигурност, независимо от политическия контекст. Ние видяхме какви са резултатите от мобилизирането на европейската демок... дипломация преди да бъде прията резолюцията от Общото събрание на ООН по забрана на смъртното наказание. Очакваме това да се случи по отношение на Бирма. Има няколко бирмански асоциации, които изразиха своето разочарование от санкциите, наложени неодавна на, от Европейския съюз след произнасянето на присъдата на Ангсан Сучи. Тези организации участваха, очакваха много по-силна реакция от страна на Европейския съюз. Европейските дипломати излизат с аргументи, че трябва да поддържат някакви контакти с бирманските а, власти, настоявайки, че санкциите не водят до резултатите, които се очакват. За нас и нашите членове от Бирма санкциите нямат ефект, защото са неадекватни, те са непълни, те са зле ориентирани. Дами и господа, преди да спра моето изказване. Искам да отправя едно послание от гражданското общество в Бирма, от демократичното движение в Бирма, от хората, които живеят вътре, извън страната и които се надяват нещо добро да се случи. Те не трябва да попадат в клопката на изборите през 2010. Европейският съюз трябва да този неприемлив процес, но и да настоява, че липсва всякаква легитимност на изборният процес за така наречения път към демокрация. Има лошо написана конституция, организират се избори за режима, за да се закрепи той на власт и а, те ще гарантират а, институционална безнаказаност на генералите на армията. Затова това не е опция, която следва да се подкрепя от Европейския съюз, тъй като тя няма да доведе до никакви надежди за страната. Това е страна, на която трябва да помогнем, защото иначе ще погребем бирманската демокрация. Това послание трябва да бъде предадено от Европейския съюз и на ООН, на АСЕАН и на други международни организации. Това следва да е подходът, който Европейския съюз трябва да следва преди изборите, докато остава в затвора и Аунг Сан случай. Има 2000 политически затворници, които продължават да са в затвора, независимо, че от години се призовава за тяхното освобождаване гарантирането на свободата на изразяване, свободата на сдружаване, следва да бъдат гарантирани. Хората считат обаче, че изборите е, едва ли ще бъдат е, свободни и честни, но хората биха искали да могат е, да изразят мненията си по време на предизборната кампания те обаче дори не са имали възможност да се запознаят с клаузите от Конституцията. Борци за човешките права, с които се срещнах неодавна от Бирма, ме запознаха с всички е, тези неща и те казаха, че а, не е имало нито един а, глас против приемането на Конституцията, въпреки че са изразявани многократно неодобрения от известни нейни клаузи. Ние сме убедени, че режимът няма да допусне диалог и че международната общност, ако не вземе отношение, ще бъде в тяхна подкрепа. Това, което се случва в Бирма днес, е от интерес на всички ни. Там се извършват престъпления вече 40 години. И това е срамно. Извинете ме, че съм толкова а, рязък. Срамно е, че този въпрос не се е превърнал в а, приоритет а, на международната общност, а, защото има лоби от а, група страни, които а, подкрепят а, хора, които са част а, от проблема, не от решението. Това са престъпници и на международно ниво към тях следва да се отнасят по подобаващ начин. Благодаря. Благодаря, господин Атанасия. Приветствам всички международни асоциации, за усилията, които полагат за подобряване на положението в Бирма. Искам специално да ви поздравя, за, както и бюрото за Бирма, всички защитници на човешките права, които се борят да подобрят положението в тази страна. Всички полагат огромни усилия за това. Сега ще се обърна към представителя на комисията. и, е, и съвета, какви е, мерки се предвиждат от страна на съвета, е, евентуално ще бъдат ли наложени санкции, е, ще се успорва ли изводния процес. Бихме искали да разберем какво е становището на съвета. Андрес Лист от името на комисията. Thank you, Mrs. Chair. Um, председател, бих искал да ви благодаря, че ми давате възможност да израза накратко нашите виждания по въпроса. Благодаря много на Харн Хангуе. Винаги е удоволствие да чуеме гласа на разума. Гласа на разума и на търпимостта. А, гласа на а, изгнанниците. Положението в страната наистина е много сложно, така че не може да се намери един прост отговор. А, повече санкции не е отговора, не е решението. А, чухме за процеса и присъдата, произнесена от Аун Сан Сучи председателят Баросо отправи призив след произнасянето на тази присъда. Не, неодавна в региона имаше метежи и има опасност от ескалиране на насилието. и възможност китайската позиция да се промени, китайската позиция спрямо а, бирманските власти, като същевременно Съединените щати и променят отношението си, като Генералният секретар на ООН продължава своята е, мисия за е, улесняване на диалога между различните страни. Така че, мисля, че един прост отговор на е, нещата е невъзможен. Това е, това е позицията на комисията. Знаете, че от години се, санкциите се увеличават. Знаете, че и най- натиска естествено над бирманските власти се увеличавал, намалявал по различни а, е, причини а, е, и по-специално с мисля, че бойкота на изборите не е, е стратегията, която трябва да избереме. Пътната карта е, е, е е едно от решенията. Знаете, че властите, военната хунта, като че ли набираше сила след всяко бедствие, след всяко след наводненията. Така че, а колкото до изборите, а, трябва да си зададеме въпроса доколко те могат да бъдат свободни и честни а, и да направим един подробен анализ. Ако положението в регионите, където има китайски малцинства, Кокон, Ла. Комисията, разбира се, можеше да, да вземе лесното решение да наложи допълнителни санкции, но мисля, че ние по-скоро сме привърженици на един прагматичен подход, който при който се прекратява диалога. Напротив, ние се, се опитваме да вземем мерки, да търсиме възможности за продължаване, за разширяване на, на диалога. Помагаме в области като здравоопазването, образованието. Създаден бе и един фонд за подпомагане на земеделието, животновътството и в близките месеци този фонд ще почне да отпуска средства, предназначени за подпомагане на тези отрасли. Разбира се, считаме, че допълнителни санкции няма да подпомогнат за благоприятното решение на проблемите, а само ще укрепат хунтата. Така че трябва да, трябва да имаме един прагматичен подход, политически диалог, както вече споменах. Опитахме се и до известна степен сполучихме за постигане на някои цели. Може би по-добре е да спра до тук, за да имаме възможност да отговоря, да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви много. Мисля, че след тази дискусия, че съвместно с нашите гости можем да обсъдим въпроса и как да реагираме съвместно, как можем да използваме инструментите, с които разполага Европейския съюз за насърчаване на свободата и демокрацията, да разгледаме също и а, сътрудничеството ни с а, Китай и САЩ а, като начин да се постигне напредък. Има ли колеги, които биха желали да се изкажат? Кой иска пръв да вземе думата? Rouva Lohbiiler, olkaa hyvä. Благодаря. Имам два въпроса. Благодаря за представенето. Първият ми въпрос е към господин Харна Янгуе за изборите. Ние слушахме представители на Международната федерация за човешки права и той каза, че ние трябва твърдо да се противопоставим на тези избори, защото те няма да бъдат честни, каквито смятаме, че би трябвало да бъдат едни избори. Какво е вашето отношение по въпроса? Втория ми въпрос е към Европейската комисия. Китай има сериозно влияние върху а, бирманското правителство. Подпомогнаха ги при предоставянето на хуманитарна помощ. А, дали се опитвате да работите съвместно с китайското правителство и техните представители тук по подобни въпроси. Благодаря за въпросите. Господин Кобе. Благодаря ви много, госпожо председател. Ние чухме едно много добро представене на положението в Бирма. То ясно показва, че има различни подходи, има различен начин, по който се гледа на борбата за демокрация и човешки права и защита на хората от Бирма, от една страна. Има твърд подход, който се прилага, има силно противопоставяне, търси се създаването на международен алианс против а, военният режим. На второ място чухме становището на представителя на Европейската комисия, което беше, бих казал, по-прагматично засилването на санкциите от вида на тези, които се прилагат през последните години и търсенето на практични съдействия от други <clears throat> заинтересовани страни за постигането на конкретни решения. Тези два подхода поставят на преден план за нас два въпроса. Какво да се направи при тази ситуация? Представители на комисията казаха, че ситуацията е, е неясна, сложна, но все пак трябва да се потърси положително решение. Струваме се, че това е една сложна ситуация, която остава непроменена вече десетилетия наред. И в частност въпроса за Аунг Сан Сучи. който е на вниманието на международната общественост от 80-те години. И от тогава до сега трябва със съжаление да признаем, че правителствата, международните защитници на правата на човека не са довели до никаква промяна в положението. Представителят на комисията каза нещо, което е силно тревожно, че генералите излизат по-силни от всяка криза. Надяваме се, че те няма да излезат по-силни и от настоящата криза. В моята страна ние казваме, че когато играете на карти и не знаете с коя карта да играете, тогава избирате тази, която е най-близко до ръката ви. В конкретния случай, това, което следва да направим, е да се придържаме на политиката на осъждане на режима. Представителите на Европейския съюз, на ООН и на други международни и многостранни органи трябва да потърсят всички възможни съюзници, да използват всички възможни инструменти, за да се изолира режима в Бирма. Разбира се, ние трябва да поддържаме контакта с хората, с представителите на гражданското общество в страната. Ние трябва да продължим да развиваме нашите скромни а, програми за а, хуманитарна помощ. Другия а, фундаментален въпрос е, както и вие казахте, госпожо председател, каква да бъде позицията на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент. Някои хора осъждат подготовката на изборите, както е основният опозиционен лидер, който настоява за бойкотиране на изборите, за неучастие в тях. Представителят на, опозиция, на Европейската комисия подчерта, че изборите няма да бъдат нито честни, нито свободни. Позицията е ясна, да, но в такъв случай какво да направим? Дали да отидем там, да наблюдаваме тези избори или да се ограничим и да кажем тези избори са толкова отдалечени от нас, нямаме нищо общо с тях. Въпросът е сложен, защото ако отидем там само в качеството ни на европейски наблюдатели на изборите, това създава известна легитимност на процеса. Каквото и да се напише в доклада след приключването на изборите, самият факт, че е имало представители на Европейския съюз или други международни наблюдатели, създава известна легитимност на тези избори и ще е трудно те да бъдат опровергани по време на пресконференция в последствие. Благодаря. Господин Кукан има думата. след което може би да дадем думата отново на нашите гости, за да могат да отговорят на зададените до тук въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Аз закъснях. И може би е отговорено на моя въпрос, но ще все пак ще го задам. Каза преждеговорящия, положението в Миянмар не се променя и не се е променило от години и години. Аун Сан Сучи ми все още страда, все още е жертва на военната хунта, все още е затворничка, въпреки че целият свят се опитва да й помогне. Така че наше, нашо, нашо задължение е да използваме всички възможни начини да и помогнем и да променим нещата в Мьянмар. За това смятам, че трябва да има много по-координирани действия между различните организации и институции. Така че моят въпрос към нашите гости е следния. Знам, че в рамките на ОНЯ специалният представител на генералния секретар а, неколкократно посети е, Миянмар, срещна се с генералите, но не постигна никакъв резултат. Така че моят въпрос е следния. Има ли възможност да има ли, има ли вече някакъв опит за координиране на дейностите и по какъв начин да координираме тези дейности, за да доведат те наистина до един положителен резултат в бъдеще? Благодаря ви. Мисля, че сега можем да помолиме нашите гости да отговорят, а след това ще има втор кръг на разговори. Значи, как, що, какво мислите за изборите? И може ли по някакъв начин да се поиска от Китай да заеме една по-ясна позиция спрямо Миянмар и въобще по какъв начин това може да се отрази на положението в страната. Благодаря ви. Бих искал първо да. Естествено, че е, е, военната хунта е, нарушава човешките права. Трябва да, да трябва да се прекрати с тази безнаказаност и нещата трябва да се променят. Сега, как? И как е, е, международната общност координира своите дейности? Мога да ви кажа, че последните 20 години правя всичко възможно да привлеча вниманието на е, световната общественост върху положението в е, Бирма. Но, както беше казано, международната общественост като че ли няма и желание и възможност да е, повлияе на военната хунта и да промени нещата. Сега, струва ми се, че обаче в момента има възможност нещата да се, да се променят вътре, в страната. От 20 години се опитваме да, по някакъв начин е, промените да дойдат отвън, но сега могат да станат вътре. Сега ще има избори, защото ако е, властите искат да имат някаква легитимност, те по някакъв начин трябва да, да я придобият. А, Националната лига за демокрация не иска избори. Това е сега проблема. Второ. Не съм. Аз от, отхвърлям а, военната хунта и отхвърлям тяхното, тяхната власт. Защо? а чрез а, изборите военната хунта няма вече да управлява директно страната, а ще я управлява непряко чрез а, а, един парламент. Така че аз мисля, че трябва обаче да настояваме на това, че желанието, волята на народа трябва да се чуе. Е, просто по някакъв начин да стане ясно каква е истинската воля на народа. Затова казвам, от 20 години се опитваме да променим нещата от винка, не можахме. Но може би, ако от, може би отвътре нещата ще могат да се променят. През 90-та година, когато бе избрана беше избрана Хан Сучи и нейната, и нейната партия, ние, за, ние, ние е, осъдихме. Но тук тогава, 90-та година, хората гласуваха в деня на, на самото на гласоподаването. Те изразиха своята воля. А, така че и този път може да трябва да заложиме и да насърчиме хората да изразат своята воля. Господин Антанасио, ако можете да отговорите на въпросите и да кажете е, какво мислите показаното от нашите колеги депутати когато говорихме за това, че международната общност не е направила кой знае какво, и когато изслушах и мнението на представители на Европейската комисия, останах с впечатлението, е, че това, което казах в началото на моето експозе, все още има същата сила защото борбата срещу безнаказаността в Бирма трябва да се превърне в център на опитите на международната общност да се променят нещата. Това трябва да бъде основен приоритет в програмата. Ние направихме такъв опит, но той се провали. Това доведе до допълнителни провали в Бирма. Ето защо ние не сме чуждестранна организация, която работи с Бирма от Париж. Ние имаме представители вътре, това са представители на гражданското общество в Бирма. И именно те са хората, които не желаят изборите по една много проста и съвсем разбираема причина. Защото това ще бъде погребението на демокрацията в Бирма не е решение да се държи властта косвено, защото това означава да се а, легитимират военните през следващите 20, 30, 50 години. Поне не това е, което желаят а, бирманците. Ние не сме за санкции, особено такива, които засягат а, обикновените хора, но а, такива санкции се налагат от Европейския а, съюз. Нека тези санкции тогава да са по-целенасочени, нека да засягат а, фирми, които се опитват да работят с този а, режим. Международният център а, за застраховане е в а, Лондон. Ако се предприемат санкции на подобно ниво, това ще засегне всички, които са виновни. Но липсва политическата воля дори от страна на Европейския съюз напълно да се блокира достъпа на берманските генерали до техните сметки. Това на първо място. На второ място, сложността на ситуацията – води до доста деликатно положение. Ето защо неправителствените организации, които се борят за човешки права в света, подкрепят своите местни самишленици. Аз не виждам по какъв начин можем да продължаваме да говорим за избори. Хората дори не са имали достъп до Конституцията на Бирма. Това е доста сложен документ. Има парламент, има местни парламенти, как ще се проведе диалога. Такъв диалог не се води и как можете да очаквате да се постигне някакво положително развитие при един от най-жестоките режими в света. Трябва да се търсят други възможни, трябва да има политически диалог, след като се реши въпроса, свързан с безнаказаността за извършени престъпления. Именно там трябва да се започне, да се борим срещу безнаказаността и може би едва след това ще можем а, да говорим за осезаеми или не чак толкова осезаеми политически резултати. Благодаря. Благодаря, господин Атанасио. Преди да дам думата на представители на комисията, бих искала да кажа няколко неща. Дай малко въпросите са. Ако не греша, през септември 2010 година в Брюксел ще има заседание посветено на човешките права. Как смятате да представите проблема с Бирма? дали да не се организира един паралелен форум в парламента. Аз в моята страна участвах в един форум, в който са обединени е, граждани от различни европейски държави и от и представители от Бирма и от други страни, където има проблеми. И в Финландия този форум беше организиран по инициатива на бирманската опозиция. Председател на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Бирма е пълноправен член на АСЕАН – така че участва във всички заседания. Имаме специални правила за заседанията, които се провеждат в Европа, но цел, целта беше Бирма да участва защото мисля, че това е по-доброто решение, вместо да ги изолираме, защото таки, подобни правителства обичат да бъдат изолирани, по този начин продължават безнаказано да властват. Сега, що се отнася до Китай? Какво сме направили с Китай? комисара Фереро Валднер – засяга проблема, свързан с Миямар, на всяко е, във всеки един момент на диалог с Китай. А, също така положението се обсъжда в а, рамките на а, отношенията между Европейския съюз с АСЕАН. Има и специален пред, представител а, на Европейския съюз, който кои, кои, чиято цел е да подпомага и представителя на ОНЕ и да обяснява на място каква е политиката на Европейския съюз. А, нека, не, нека се разбереме да няма недоразумение. А, аз съм, аз съм много щастлив, че има най-различни мнения и подходи. А, аз се радвам, че неправителствените организации така много, с, с много страст защитават своя подход, своите виждания. Но, както казах, е, положението с пътната карта е много сложно. сега, нека, нека все пак бъдем реалисти. Ще, ще бъдем изправени пред едно несъвършено положение. Избори, но все пак избори. А, защото по, по, по този начин правителството няма да може да да, да продължи е, своя, своя, по своя път. Сега, сега въпросът е, ще, ще има ли поканени наблюдатели? Власт властите така загатнаха, но много е, неясно, че евентуално биха могли да допуснат представители на АСЕАН. Що се отнася до е, положението вътре в страната и различните е, е, настроения. Аз бях преди няколко години. Никога не съм срещал човек в Бирма, който да подкрепа санкциите. Има най-различни виждания, най-различни настроен... настроения, свързани с е, е, изборите. Един, една проправителствена група, счита, че изборите ще създаде една смесена система, военно-гражданска система на управление. Други искат да използват изборите за в крайна сметка придаване на някаква законност, на някаква легитимност на настоящата власт. Трета група Е, продължава с е, конфронтацията. Тя върви по пътя на конфронтацията, каквото и да каже правителството. Правителството не е право и те успорват е, казането от правителството. Това са някои представители на демократични движения. И има и още една група, която обединява представители на гражданското общество, която насърчава а, така, присъединяването към пътната карта с цел разрушаване на системата. Виждате, че в, самата, в самото гражданско общество а, на Бирма има най-различни виждания, схващания, настроения. Така че кои сме, кои сме ние да налагаме или да казваме на гражданското общество на Бирма какво трябва да прави? Благодаря ви. Благодаря ви. Имаме е, още време, госпожа Нилсел. Имам въпрос. Какво става с плана за действие с пет точки, предложен от господин Гамбари? Има ли някаква реакция на този план? И е, въпрос е, по отношение на международната е, разследване за престъпление срещу човечеството, какво е положението? То, пред, въпросът ми е към представителя на Федерацията за човешки права. Какво развитие очаквате в международен план?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 Ще започна с Международната е, анкетна комисия. Познаваме политическия контекст, в който работим, както и Европейската комисия и чужите дипломати. Международната анкетна комисия се позовава на членове 7 и 8 от е, статута, членове в които а, са описани по същество престъпленията против човечеството и а, такива престъпления се вършат в Бирма. А, Бирма не е, е част от римския статут, И за това трябва а, е, да има широко представителство в тази анкетна комисия. Има сериозни твърдения, че в Бирма се вършат такива престъпления, затова там на място трябва да отиде такава международна анкетна комисия, която да види дали е, да провери фактите и е, това да се разгледа в съвета за сигурност, за да се гарантира широка подкрепа. Подкрепа от страна на Европейския съюз, от е, страна на Съединените щати, африканските държави, държавите от Латинска Америка и на, така нататък. Многообразието в Азия, аз много добре го познавам, тъй като завеждам бюрото за Азия, на Федерацията – се, е, е, се обединява около така наречените азиатски ценности. Статут на Международния наказателен съд обаче е, се основава на универсални ценности. И мисля, че като начало трябва да се разгледат проблемите на мира и на безнаказаността в Бирма. Защото не може да има мир без, с тази безнаказаност за престъпленията. И тук искам и да отговоря на коментара на представителя на Европейската общност. Това не е правителство в Бирма. Това е една военна хунта, която държи в ръцете си политиката на а, страната. Разбира се, те имат а, дипломатически отношения с Европейския съюз, но не бих ги нарекал правителство. Това са просто една група клика генерали и а, ако ще, Европейския съюз иска да практикува една реална външна политика, трябва да наблегне на този факт. Е, нека да попитаме. Ние не можем да налагаме на бирманците това какво искат да правят в своята страна. И се страхувам от последиците, които може да има една неудачна намеса. Нашата федерация а, се опитва именно да изясни какви са желанията на бирманския народ. Какво очаква демократичното движение в Бирма от международната общност? Те им се нуждаят от подкрепата на Европейския парламент, от подкрепата на Европейския съюз, но нека да зачитаме политиката, която те ще предложат, това, което те желаят за своята страна. не можем да да им налагаме. От друга страна, можем просто да им, ги помогнем в международната дипломация, за да им помогнем всъщност да защитят своите права, да защитим правата на един народ. И всъщност това е в сърцевината на цялата външна политика на международната сцена на Европейския съюз. Благодаря господин Атанасио. Господин Гуе, искате ли да направите коментар по тази безнаказаност или да добавите нещо? Съвсем накратко. Бих искал само да, да кажа, че абсолютно сме съгласни с това, което иска да правят, прави федерацията. Въпросът е, че, че става дума за един дългосрочен процес. А, е, работи се от години, а по 20 ще се работи още 20, докато изборите са до година. Така че е, тук е въпросът да се реши, ще има ли бойкот, няма ли да има бойкот, защото хората трябва да гласуват защото ако има бойкот, в, край, в, край, в крайна сметка военната хунта няма да има нужда дори да извършва измами. Докато ако има опозиционни партии, то, то, то тогава ще, ще има кой да се противопостави, ще има кой да е, оспори резултатите. Затова, това, това ми се струва, че, че е проблема. Е, проблема е, е е пред нас. Не можем да казваме само не, не, не, не, не, защото в крайна сметка събитията ни притискат и в крайна сметка военните ще си докарат едно законно легитимно правителство. Благодаря, господин Янгое. Мисля, че този дебат за, Бирма е полезен и възнамеряваме да го продължим. Между другото, скоро ще имаме такава възможност, защото ще приемем а, а, делегация на страните от АСЕАН и смятам, че ще можем тогава да избистрим най-добрата стратегия от наша страна. Искам да ви благодаря, да благодаря на гостите. Вашите стратегии са различни, но ние се радваме, че се включихте в нашия дебат и смятаме да го продължим е, и с съвета и с комисията. Сега преминаваме към следващата е, точка от дневния ред, посветена на Афганистан. Е, искам да, пожела, да приветствам госпожа Брит Свенсън, която ще участва в дебата за Афганистан след президентските избори. Знаете, че вече обсъдихме резултатите от изборите в рамките на заседание на Комисията за външните работи и слушахме доста обезпокояващи данни за състоянието на човешките права в тази страна. Сега искам да приветствам с добре, дошъл, с добре дошла и нашата гостенка, госпожа Зия, Зия Лангари. Е, комисари on, on tullut vartavasten Kabulista tänne Euroopan parlamenttiin meitä tapaamaan. Е, ja е, seuraavaksi haluan... шла от Кабул, както и госпожа Ридинг от Human Rights Watch, която също ще участва в дебата. Имаме и представител на Генерална дирекция външни отношения към комисията, говорящ специално за политиката спрямо Афганистан. пътувал редовно до Кабул, за да проследява организирането, подготовката и организирането на изборите. Мисията наблюдатели се ръководеше от генерал Морион. Сега ви давам думата да ни представите резултатите от изборите. Uh, благодаря. Бихте ли искали първо комисията да вземе отношение преди господин Лангари? Не. Надявах се, че господин Лангари ще говори пръв, ако не възразявате. Добро утро на всички! За мен е удоволствие да бъда сред вас. Искам да благодаря на Европейският парламент, че обръщат такова сериозно внимание на положението в Афганистан. Те покриха разходите по моето пътуване, за да дойда тук и да обсъдим въпросите заедно с вас. Има сериозни опасения, свързани с ситуацията. Ситуацията с човешките права в Афганистан е доста сложна поради сложната обстановка, свързана с сигурността и активността на талибаните. Ако сравним обаче положението с 2002, можем да видим, че много неща са се случили междувременно в сферата на свободата на изразяването, човешките права на жените, защитата на децата също и отчитане правата на хората с увреждания. Така че можем да забележим някои положителни промени в Афганистан. Гражданското общество в Афганистан сега е активно. Те могат да изразят своето мнение, докато това не беше възможно преди 5 години. Всички тези промени са обещаващи, но ситуацията в много области са трудни. Миналата година имаше арестувани за публикуване на документа, свален от интернет. И а, е, този човек беше хвърлен в затвора и остана там повече от година. За щастие обаче вече е на свобода. Ние обаче не знаем къде точно се намира, дали е в Кабул или извън страната. Много активисти а, е, в областта на човешките права в Афганистан – оказват силен натиск върху правителството да обръща внимание на тези въпроси. Организацията, която аз представлявам и нейната председателка също работи, събират се подписи. Всичко това, както споменах и в началото, води до някои положителни резултати. За втори път в Афганистан се провеждат президентски избори и избори а, за провинциални съвети. На 20 август се проведоха последните избори. Предвид на сложната ситуация с сигурността в Афганистан и сплашванията от страна на талибаните, хората участваха в изборите, независимо от всички заплахи и проблеми. Според данните, с които разполагам, приброени са вече гласовете 74,2% от гласовете. 3 милиона 908 хиляди 335 души са упражнили правото си на глас. 31% са жените, които са гласували. В момента Имаше повечето, има Имаше повече от 280 хиляди наблюдатели, представящи повече от 250 организации. От тези наблюдатели 61 хиляди са били жени. Останалите са били жени. Very, very Uh, така че Ситуацията в деня на изборите беше обаче доста сложна. Имаше доста експлозии. Един от полицейските участици в северната част на страната пострада, когато избухна взрив, който доведе до доста а, жертви. Имаше и други такива нападения в северната част на страната. Имаше нападения в Кандахар с ракети, както и други части на Афганистан. 50 а, души бяха убити в деня на изборите. 130 са общо нападенията, които са регистрирани. Да, има убити войници, 25 има ранени. 9 цивилни също са убити. 11 души, които са били в е, избирателните комисии, също са загинали. Но а, са стопирани шест възможни нападения от самоубийствени атентатори. 32 американски войници бяха убити, 4 ма британски Всички тези е, данни показват колко сложна е ситуацията. Имаме и допълнителни такива. Независимо от всичко това, обаче хората участваха в изборите и това се оценява високо. Имаше нарушения в много избирателни участъци. Имаше а, дори от, цен, от а, изборни бюра, които не са били отворени, са постъпили бюлетини. Медиите а, също публикуваха снимки показващи а, как а, представители на избирателните а, комисии слагат а, саморъчно множество бюлетини в подкрепа на предпочитания от тях кандидат. Има случаи на фалшификация на вота. Преди изборите Подготовката беше добра. Избирателната комисия а, разпространи бюлетините в деня на изборите. Повече от 600 а, бюра бяха а, затворени и не действаха в деня на изборите поради сложната обстановка със сигурността. Въпреки всички проблеми има напредък. Преди деня на изборите избирателната комисия внимателно а, прегледа жалбите, които постъпваха. от щабовете на кандидатите за президент, от провинциалните съвети. Двама от кандидатите за президент бяха отстранени от изборите. Имаше две жени кандидати, които участваха в тези избори и седем жени се бяха кандидатирали за вице-президент. За съжаление обаче те не получиха достатъчен брой гласове. Има и други проблеми. Някои от кандидатите не разполагаха с достатъчно средства, за да организират кампанията си. Само двама-трима от тях можаха да се възползват в пълна степен от медиите по време на предизборната кампания. Те похарчиха доста средства за целта използвайки най-вече телевизионните канали в най-гледаното време. С едноминутни клипове. А една минута струва 600 000 долара. А понякога а, те се явяваха по телевизията в продължение на цял час – Сложната обстановка със сигурността не позволяваше на жените спокойно да се предвижват навсякъде. Имаше нападения срещу хората, които провеждаха кампанията, имаше и убити. Действително имаше много проблеми, много случаи на сплашване. Въпреки всичко това, тези избори се състояха. и ние трябва да приемем това. Въпросът опира сега до това, как става обработката а, на а, бюлетините и какво да се прави с а, тези множество жалби, които постъпват за нередности. Бюлетините вече частично са преброени, Кандидатите сега критикуват, е, че няма точни правила как е, да се прави това. И сега комисията за разглеждане на жалбите за нарушение при изборите трябва да разгледа внимателно тези жалби. Няма особена яснота дали изборната комисия може само частично да приброи избори, изборните бюлетини. Сега също се разглеждат всички подадени жалби и трябва да изчакаме да видим резултата. С удоволствие сега бих отговорил и на въпроси, ако има такива. Благодаря ви, господин Лангари. Тази информация е доста тревожна. Сега ще продължим по същата тема с господя Речел Риит. Благодаря ви. Радвам се, че провеждате това изслушване. Аз ще говоря набързо, накратко за изборите и ще спомена правата на жените и безнакос... безнаказаността. Що се отнася до изборите? А, аз потвърждавам казаното. Деня беше изпълнен с насилие. Наистина имаше много инциденти в цялата страна а, в северната част на Афганистан, в останалите части. И вероятно това е имало значително отражение върху резултатите и включително и върху избирателната активност в някои региони. С, имало е и е, последици върху избирателната активност на жените и по-специално в е, регионите, е, в които има конфликти. В Афганистан, в крайна сметка, има един полудействащ, една полудействаща държава и има, имаше много области, в които и международната общност, и самата, самите власти можеха да направят много повече. Според, според мен имаше много закъс, закъснения при обучаването на а, членове на избирателната комисия и по-специално на членовете на комисията по разглеждане на жалби някои от членовете на независимата централна избирателна комисия не бяха много независими, т.е. бяха техната независимост беше поставена под въпрос. А, А, и между другото бяха раздадени и много избирателни карти, което доведе до възможности за измами. Що се отнася до е, положението на жените и тяхното участие е, в е, изборите, само месец преди започването на изборите бяха създадени специални центрове, в които да бъдат обучавани жени, които да, да участват. Така че има много критики, които могат да бъдат отправени по, в тази област. На, надявам се, че това ще се, раз, че Пулките ще бъдат извлечени, защото в а, до година ще бъдат провеждани парламентарни избори в а, страната. Трябва да има да се положат много по-големи усилия да се осигури независимостта на ЦИК, както и на Комисията по разглеждане на жал... за разглеждане на жалби. Що се отнася до, из, до изборите и до посочването на кандидатите, тук също може да се отбележи, че, че нямаше е, от една страна нямаше достатъчна политическа воля, от друга страна от страна на представителите на ОНЕ. Списъците не бяха проверявани достатъчно сериозно. Така че трябва нещата да бъдат разгледани сериозно, полките да бъдат излечени, защото инак в а, на следващите избори ще се окажем пред един парламент, а, чието членове няма да бъдат законно избрани. Що се отнася до а, мисията на ООН, наблюдателите на ООН за изборите, това беше една от най-голямите мисии в предварителния доклад са залегнали много от трудностите, от нередностите, що са било то насилието, избирателната активност, е, възможностите, които са били предоставени на наблюдателите да, е, да, да свършат е, работата, за която са били изпратени. Така че в окончателния доклад предполагам и се надявам, че ще има един подробен анализ на трудностите и проблемите. Мисля, в а, а, а, избирателните райони, където нямаше наблюдатели, изглежда, че измамите са били още по-големи. А що се отнася до правата на жените? Тази година парламента и президента приеха закон закон, в чието разпоредби нарушават правата на жените. Наистина много от членовете са проблематични. Имаше е, така много критики от подправени от международни организации, е, включително и президента беше е, приканен да отмени този закон. Но и Обаче, президент отмени е, закона, който отново беше прият в процеса на избирателната кампания. Много е ясно защо президента направи това, но в този но в, в този момент е, международната общност е, не реагира. По, по този начин президента смяташе, че може да разчита на по-консервативни слоеве на техните гласове. Така че Европ... Европейския съюз трябва да а, реагира, защото нещата се променят, когато има регаци. Нека не, не забравяме, че през юли беше с указа на президента а, беше прият и закон, който все още обаче не е влезал в сила, който а, до известна степен въвежда някои разпоредби за закрила и защ... на жените и защита на техните права. все още не знаеме как, по какъв начин ще се прилага този закон. Надявам се, че е, ще, ще че международната общност ще бди е, отблизо е, тези разпоредби да бъдат прилагани. А, аз не искам, не искам да навлизам в а, политически а, да, да, да, да давам политически настоки, но при всички случаи мисля, че всички а, мерки, които са, взе, са, били, били, са били взети до сега, не, не вземат предвид закрилата на жените, техните права. Конституцията не, защ, не защитава достатъчно прави, правата на жените, така че аз приканвам международната общност да обърне внимание на тези проблеми в а, близките месеци. Що се отнася до безнаказността? Мисля, че с с отшумяването на а, е, изборите. Трябва да, да видим какъв, какво ще бъде е, какви ще, какво ще бъде отражението, какви ще бъдат последиците от тези избори а, е, върху а, в бъдещите месеци. Много а, обещания бяха дадени от страна на кандидатите съответните съответните комисии, които ще трябва да ще се създадат съответни комисии за, за въвеждането и прилагането на, на съответните разпоредби. Затова Европейския съюз трябва да настоява в отношенията си с, с Афганистан да бъдат спазвани. Так, аз мисля, че всички, всички, тези, всички тези проблеми трябва наистина да се разглеждат много сериозно и Европейския съюз да упражнява натиска върху властта, включително и чрез икономически лостове, чрез регулиране на инвестициите. Ако подобни мерки не се вземат, правата на човешките права и специално правата на жените ще продължат да бъдат нарушавани hyvän esimerkin siitä, miten tärkeä äh, gender-näkökulma eli naisten oikeudet tässä ihmisoikeudessa. Äh, радвам се, че подчертахте значението на защитата на правата на жените и когато водим дебат за изборите в Афганистан, трябва да отчитаме участието на жените в тези избори. Искам да ви благодаря за това, че споменахте и закона, който поставя в дискриминирано положение жените. Не е достатъчно да се измени конституцията, и, за да се е, гарантира зачитането на правата на жените. Те трябва да се при... зачитат на практика. Информацията, която изложихте пред нас, е много важна. За нас много е важно да се е, следи за правилното използване на финансовите инструменти и във връзка именно с човешките права. Сега искам да помоля представителя на комисията за няколко минути да се спре на ситуацията от гледна точка на комисията. Much, Благодаря, госпожо председател. Искам да, в началото да кажа, че ни е особено приятно, че днес сред нас е господин Лангари, който пристигна от Кабул. Ние следим много внимателно работата на независимата комисия за човешки права в Афганистан. Знаем колко трудна е тяхната работа. Това е правителствена институция от една страна, като същевременно тя работи за спазване на международните ангажименти, поети от Афганистан с подкрепата на международната общност. Ние също сме съгласни с доста от анализа, който беше представен от госпожа Рита. Вчера в International Herald Tribune излезе с карикатура, където Обама казва на Карзай, казва, вие не разбирате демокрацията а президента Карзай му отговаря, а вие не разбирате Афганистан. Във всичко това има и частица истина. Ние винаги сме се опитвали да убедим колегите от Афганистан да постигнат напредък при ратификацията на основни международни конвенции по правата на човека, осигуряване на свобода на медиите, доста напредък е постигнат, откакто бяха свалени от власт талибаните, но всички тези аспекти трябва да залегнат в националното законодателство и да се прилагат на практика. През последните две години има натиска върху медиите, за това Европейския съюз излезе с декларация по въпроса заедно с Швеция в началото на тази година. Ситуацията на жените действително се е влушила в известен смисъл, но на този въпрос ще се върна след малко. Основният въпрос, който стои пред нас, е свързан с изборите. Това са първите избори, в които водеща страна са самите афганистанци и беше много сложно тяхното организиране на фона на влушаващата се ситуация със сигурността. В известен смисъл може да считаме, че тези избори изобщо можаха да се състоят, защото, както беше подчертано от Рид и от господин Ланган, очевидно има части от страната, където имаше много ниска избирателна активност, например, в Кандахар едва 10% или по-малко. Ние следихме изборите чрез мисията за наблюдение на изборите под ръководство на генерал Морион. Задачата е да се направи оценка на изборите и на институциите в страната и да бъдат извлечени полуки за бъдеще за изборния процес. Сега, след като а, проследихме изборите за президент, трябва да направим същото и на изборите през марта за национален парламент. По време на изборите бяха направени изявления от мисиите за наблюдатели, на наблюдателите. Такива изявления бяха направени и сега. Задачата им никак не беше лесна. Независимата комисия за изборите предпочете да съобщи предварителни резултати, посочвайки, че трябва да се постигнат 50% от гласовете, за да може Карзай да бъде избран без втори тур. Това породи жалби. Повече от 2200 жалби все още се проучват. 600 от избирателните бюра се считат, че не са били правомерни или въобще са били а, фиктивни. За това на този момент ние не можем да сигурни, бъдем сигурни какви са били мащабите на нарушенията. Но това не означава, че а, не трябва да се <clears throat> достигне до резултат като се използват всички а, юридически възможности. Това е важно за демократичното развитие на Афганистан. Нашата мисия за наблюдение на изборите е на място и ще остане там, докато не приключи изборния процес. И ако в последствие бъде решено, че е необходимо да се проведе втори тур, те ще бъдат на място. Едва тогава след като имаме пълната картина, ще можем да изготвим цялостен доклад относно провеждането на президентските избори в Афганистан и да излезем с практически препоръки. Както споменах, подготовката за изборите следващата година също е приоритет. Те са дори още по-важни, за да се засили доверието в демократичната система и изобщо за демократичното развитие на Афганистан. Затова се надявам силно, че ще има възможност да взаимодействаме с новото правителство, с институциите в Афганистан, за да бъдат взети под внимание нашите препоръки. Дискусията по процеса за извършване на на проверки трябва да бъде задействан максимално скоро. Целта е а, да се разоръжат а, въоръжените групи и афганистанците справедливо очакват всички тези проблеми да бъдат разрешени. Тези избори ще бъдат реално истинска проверка Също правосъдието е доста сложен въпрос, но това е особено важно, за да се осигури легитимността на управлението. Представителите, независимо дали са в правителството или на други постове, трябва да са отговорни за действията, които предприемат. Това беше по въпросите на изборите сега за човешките права. Сигурно знаете, че съвета се обърна към Европейската комисия и секретарията на съвета да помислим нов подход за Афганистан и Пакистан също. Ние работим по въпроса. Надяваме се, че това ще доведе до изготвянето на документ, който поставя ударение върху по-високи стандарти на политическо поведение. За да се гарантира върховенството на закона, за намаляване на нивото на корупция или а, за защита правата на жените. Това изисква да работим заедно с новата администрация. От известно време ние сме наясно, че новото правителство ще има трудност да бъде прието изцяло от хората, независимо дали говорим за сигурността или управлението на провинциите или за осигуряването на услуги, или пък защитата на човешките права и в частност тези на жените. Преходното правителство обаче предприе някои стъпки, които бяха връщане назад. Законът за насилието срещу жените все още буди а, безпокойство. Всъщност има доказателства, че има засилване на насилието срещу жените, особено тези, които участват в обществения живот. Това е обща проблем в Афганистан. Правната система не взема бързо решения. По закона за медиите, Законът, така както бе прият, не гарантира независимостта на RTA, националният а, телевизия. Защото правителството назначава генералния директор. Това е в а, резултат на решение на Върховния съд, но то е симптоматично за наличието на проблем. Стандарта на политическия е, живот е също под въпрос. Това беше за сега. Благодаря за вниманието. Благодаря на представителя на комисията. Становището на парламента по тези избори е че основните условия за нормални избори не бяха спазени. Комисията обясни положението в подробности. Сега ви приканвам да започнем дебат. Има много желаящи да се изкажат. Ще ви прочета списъка. Е, виждам, че а, още двама иска да се изкажат. Ще ви помоля, предвид броя желаящи, да бъдете кратки, за да можем да дадем време и на гостите да отговорят. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на нашите гости за изказването. Преди година бях в Афганистан. Срещнах се с министри в Кабул. Бях и в провинция Гор. Срещнах се с областния управител и с а, други представители на властта. Разговаряхме за изборите. Срещнахме се и с онези, които организираха избирателните кампании. Сега беше интересно да чуем какви са резултатите. Сега моите въпроси са следните. След изборите Филип Морион направи следното изявление. Ние това, което наблюдавахме, е, че бяха пред, пред, бяха а, проведени а, честни избори, но в някои региони те не бяха свободни. А, вие съгласни ли сте с това изявление и с тази оценка? Второ. Е, какво е според вас качеството на международното наблюдение? Достатъчно ли е? Качествено ли е? Полезно ли е? И още. Мислите ли, че ако има втори кръг на президентски избори, талибаните ще се възползват от това, за да е, създадат е, условия, на, в които да има размирици, разбунване на положението и така нататък. Е, вчера четах в пресата, че има много жалби, така че страната е нестабилна. И още нещо относно е, избирателната активност на жените. Вие споменахте много по този въпрос, но е, искам да знам е, имаше ли достатъчно покритие от страна на медиите на тези избори и тези, това покритие беше ли независимо обективно? Вие споменахте, че не всички кандидати са могли да участват равноправно в кампанията. Така че какво е мнението ви? ако всички колеги имат толкова много въпроси, въпроси като заместник председателя, няма, няма да можем да се справиме в времето, което ни е. Бих искала да благодаря на нашите е, гости и на госпожа заместник председателя за въпросите, които зададе. Имаше наблюдатели. Каква, какви, как, какви са техните впечатления? Защото веднага след изборите, като че ли реакцията беше много положителна но нещата се промениха в последствие. Така че можем ли по някакъв начин да извлечем а, полуки от а, това положение? Ще има ли втори тур? А, по какъв начин резултатите ще се отразят на, на изборите до година? Що се отнася до положението на, на жените? Какво можем да направим? Какво Европейския съюз може да направи? за да даде повече власт и възможности на жените в Афганистан. Kiitos rouva Omenräytten. Sitten puheenvuoro on herra Hauitilla. Olkaa hyvä, herra Hauit. Thank you very much, uh, President. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на изказалите се. Съжалявам, че аз дойдох по-късно и не чух представенето. Но като участник в делегацията за отношения с Афганистан. Искам да ви приветствам с добре дошли. Human Rights Watch говори за международните наблюдатели и че се пренебрегват някои неща. Това е сериозен въпрос, но мисля, че европейските наблюдатели нямат собствена а, тайна програма аз съм убеден, че Европейската мисия наблюдателите работи добросъвестно. Надявам се да поканим е, и господин Морион като гост на парламента, за да можем да обсъдим тези въпроси с него и за това какво предстои. Предимство е, че вие сте тук сред нас да не запознаете с ситуацията, защото вие имате опит не само в Афганистан, но и в други страни. Ние сме очаквали, участвали заедно в наблюдението на изборите в Русия, Иран и други. Изготвят се доклади за фалшификации на изборите но е достатъчно всъщност да има само един такъв доклад, за да бъдат подкопани резултатите. Често пъти се констатират нередности, но се казва в крайна сметка, ето това е волята на избирателите. Такъв ли е случай в Афганистан? При изборите по света има разлика между спонтанни нарушения и нарушения, които са планирани. Как стоят нещата в Афганистан? Изборите там се проведоха в сложна обстановка. Може ли да кажете също дали имало някакви технически затруднения при подготовката на изборите? Не е достатъчно да кажем, че трябва да се подобрят нещата за следващия път, но сега е важно да се гарантира, че тези избори са проведени както трябва и че те будят доверие. Ние не можем да се седим тук в Брюксел и да казваме какво е трябвало да стане по-добре. Обещах да бъда кратък, но искам да попитам представителя на комисията по правата на човека, как се реализира на практика плана за действие, какви са най-новите развития по неговото реализиране. И накрая, към всички изказали сте това, което а, Обама и Браун казват, че ще се засилят усилията да се подобрят а, способностите на силите за сигурност в Афганистан, не зная дали трябва да ви запитам дали те са в състояние да се справят с проблемите на сигурността, но може би дали те са в състояние да спазват човешките права и международното хуманитарно право, с какви възможности разполагат те и колко бързо можем да очакваме, че такива способности ще бъдат развити така, както се надяваме. Благодаря, господин Хауър. Господин Казак. Искам аз от своя страна също да благодаря на нашите гости а, за техните изключително интересни а, презентации. Информацията, която научихме е показателна за това, че наистина Афганистан е една от най, според мен, а, държавите, в които народът е един от най-нещастните в света след толкова десетилетия граждански войни, всякакви сорт конфликти, нарушения на правата на човека, явно нещата в тази страна продължават да са изключително тежки. Аз имам два конкретни въпроса към нашите гости. Първият се отнася за резултатите от изборите. Чухме от представителите и на неправителствените организации, и на комисията че са констатирани много, множество а, нередности, измами. А, ако евентуално се получи втори тур и отново се констатират още по-големи такива нередности, а, каква ще бъде реакцията на международната общност? Ще бъдат ли признати тези резултати? Как ще се работи от тук нататък с новоизбрания президент? Каква легитимност би имал той на международната сцена? Вторият ми въпрос се отнася наистина за положението на жените. Бях свидетел, гледах един филм, в който едно афганистанско дете, момиченце, беше принудено от своите родители да се дегизира като момче, да се преоблече, да се отреже косата, за да избегне да бъде отвлечено от талибаните и да бъде а, изнасилвано и да може да посещава училище заедно с другите момченца. В крайна сметка обаче то беше разкрито и е, съдбата му беше изключително нещастна. Вие казахте за е, този закон, който беше прият и, и за някои положителни насоки, свързани с изнасилванията, но смятате ли, смятате ли, че това е достатъчно, след като знаем, че Афганистан все пак е страна по множество международни договори, свързани с защита правата на човека? По какъв начин може да се застави правителството на Афганистан да съблюдава своите международни ангажименти в тази област. Благодаря ви. Kiitos herra Kazak. Sitten vielä tällä kierroksella lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron. Благодаря господин Казак. И сега за Заключителен въпрос. Председателката на парламентарната комисия за правата на жените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да участвам в днешния днешното заседание. Мога да ви кажа, че имаме много добро сътрудничество с всички комисии. Аз съм представител на комисията на жените. Всички сме убедени, че човешките права и, и правата на жените са нещо тясно свързано. Така че искам да направя някои кратки коментари и да задам един въпрос. От години вече Говориме за човешки права, права на жените в Афганистан. Но днес като че ли си даваме сметка, че е, не, сме, не сме постигнали никакъв успех, пълен провал. Защ, по, моя, по моя преценка това се дължи на две неща. Първо, международната общност дълго време беше много наивна и е, като че ли не обърна достатъчно внимание и не анализира причините за е, насилие и е, над жените. В крайна сметка тези жени никога не са разполагали истински с економическо, политическо и е, социално влияние и права. И второ, а, военната интервенция в Афганистан като че ли измести правата на жените от дневния наред и като че ли Просто правата на жените и техните страдания не се смятат за нещо, за един сериозен политически и социален проблем. Така че струва ми се, че ако искаме да се решат нещата в Афганистан, да се подобри положението, трябва да се подкрепат жените, които в крайна сметка играят огромна роля в Афганистан, които хранат и се грижат за семействата си. Що се отнася до изберете и избирателната активност на жените в тези избори? Мисля, че те. А, хората, когато хората са сплашени, когато а, те страдат, а, те или не отиват да гласуват, или просто не могат да упражнат правото си на вод по независим начин. Така че много съм загрижена от, извест... от информация, която получих. Първо, че е имало а, огромна бройка допълнително записани в избирателните списъци и то мъже. Това вярно ли е? И и а, това може да се използва всъщност и е, да се записват на, на списъците и несъществуващи и, мъж, и мъже и жени. Така че бих искала да имам малко допълнителна е, информация. Наистина ли е така и ако е така, какво може да се направи? И още веднъж искам да потвърда, че се надявам че значи, за в бъдеще ще имаме много добро сътрудничество. Моя, моята комисия и вашата комисия, защото в крайна сметка нашите интереси съвпадат. Благодаря, госпожа Свенсън. Нашата за подкомисия и вашата комисия в крайна сметка наистина имат страшно много общи неща, така че ние ще водим една единна политика. А сега може би да изслушаме разго... отговорите и след това ще продължим. Госпожа Оргилер, господин Обилс и други биха искали да вземат думата и след това. А сега Нека да изслушаме представители на, на Афганистан. Господин Лангари, моля ви се, отговорете на зададените въпроси. Very serious question also very difficult question. Те ми много трудни въпроси. Що се отнасят до деня на изборите и е, наблюденията на международните наблюдатели? Повече от 100 хиляди души участваха в тази мисия за наблюдаване, представяха повече от 30 и няколко организации в в Какабул, дори в Кабул хората се страхуваха, дори членове на моето семейство отиваха набързо да гласуват. Сега имаше много проверки се извършваха по улиците. Но в много от избирателните секции не е имало международни наблюдатели, особено в Северен Афганистан, защото наистина имаше много проблеми с сигурността, безопасността. Те бяха предимно в големите градове, в центровете на големите градове. Но при всички случаи тези международни е, наблюдатели бяха в Афганистан, дадаха пресконференции, по някакъв начин упражняваха натиск. Е, имаше, разбира се, представители на, а, наши, на страните от Азия и представители на европейските страни. Що се отнася до положението на жените, наистина то е много сложно. Ако пътувате из Афганистан и отидете в е, е, различните региони. Е, ще видите, че правата на жените не е само а, това да могат да, да четат и да пишат, а, но как а, тази грамотност да им помогне да заемат мястото си в обществото. а, а, имаше казахте, че имаше жени кандидатки 35 или 37 Но от друга страна, що се отнася до жените, които гласуват много често, когато те са неграмотни, мъжете им казват как да гласуват. Необходимост много усилия, много търпение, много упоритост да се говори за правата на жените, да се. Разбира се, има и някои активни жени, в, а, които са членове на парламента, които са членове на правителството, които работят в а, неправителствени организации, които могат да, да дадат една по-обективна картина за положението на жените в а, страната. Един колега попита по какъв начин биха, бихме могли да подобриме функционирането на различните сили на реда. Трябва, трябва много време за създаване, обучаване на национална полиция. А, защото а, в крайна сметка в, в, в чуждите, чуждестранните войски ще се изтеглят след известно време, така че ще трябва по... ще трябва в... да се да а, обучат да Не, да, мисля, че все още ще, е не, ще, е, ще е необходимо да да продължавам да има присъствие на международни е, сили, международна полиция в Афганистан. Това ще е необходимо дълго време още. А, е, ам, ам, амер, американската е, администрация каза, че най-вероятно е, войските ще останат още дълго време. Това, разбира се, не, са, не се харесва на а, талибаните. Така че единствения начин единствения начин за успешна борба с талибаните е от една страна да има присъствие и същевременно да ни се помага да създадеме собствени сили на реда. По повод на карикатурата Обама и Карзай. Да, има много верно. Положението е много сложно – по какъв начин, как бихме могли да прилагаме днешните международни норми в Афганистан, по какъв начин да спазваме и да закриляме жените, да спазваме техните права в Афганистан, както в Европа. Е, няма да можем да го правиме по европейски стандарти, но има много други начини, по които, с които да помогнем на жените, като увеличиме грамотността, достъпа до образованието. Да могат те да ходят на училище, защото в, в продължение продължение на години те не можеха да ходят на, на училище, дори и сега, когато училищата са далеч от техните домове на 10 км. Как да осигурим безопасност на тези жени, момичета да ходят на училище? Така че ако те не са образовани, ако те не са грамотни, как може да очакваме от тях те да защитават правит, правата си и да, да заемат пълноправното, пълноправно място и а, полагащото им се място в обществото? Да, разбира се, има все още много корупция, шурубаджанакизъм. Много, много, много предизвикателства пред Карзай. Но аз мисля, че той ще се справи. Аз вярвам в това. Така, ще има ли втори тур на изборите? Аз. Това е много сложен въпрос. А, и това би било пагубно, но по какъв начин да, да, да, да, да приключим и да постигнем резултати от първия тур? Колко урни а, са са били е, е, напълнени с несъществуващи бюлетини, как, как да изчислиме е, обема на измамата. Как е, да разгледаме е, обективно е, всички подадени жалби, които са стотици. защото по принцип трябва да, трябва, трябва да има 50% плюс едно, така че от конституционна гледна точка би трябвало да има втори тур. И най-вероятно просто няма да има друг начин. Що се отнася до законодателството е, афганското законодателство, което не взема предвид е, ангажиментите поети от Афганистан по силата на международните договори, по които е страна, е, включително и по принцип всички международни договори са подписани, освен Международната конвенция за хората с увреждания. Но Конституцията беше изработена, обсъдена през 2004 година и Имаше много дискусии как този проект да бъде прият от международната общност. Е, по какъв е, начин законодателството да да бъде приведено е, до международните норми, като, като, като същевременно не, не противоречи на ислямското законодателство. А, Що се отнася до закона за брака, шиитския закон за брака, това е един проекта беше обсъждан в различните министерства, е, в различните отдели на правосъдното министерство. Е, Гражданското общество също по някакъв начин участва в дебата. Много предложения бяха направени. Обсъждахме го също с представители на Европейската комисия, на мисията на ООН в Афганистан. Но Тогава питахме какво трябва да правим, никой не взе позиция. След това обаче глас, гла, гла, закона беше гласуван и в парламента имаше мнозинство от конс... представители на, конс... на консервативните течения. Така че имаше много проблеми. След приемането на закона също имаше много проблеми. През аз обаче благодаря на международната общност, на Европейския съюз, на ОНЕ, на организациите за, човешки, за защита на човешки права, за това, че отново повдигнаха въпроса, опитват се, опитваха се да да упражнат натиск над президента и повече от 70 члена бяха променени или отпаднаха. Но все още има проблеми трябва още много време, много усилия, много труд. Ние обсъждаме в нашата комисия много сериозно тези проблеми, но нека не забравяме, че това е едно консервативно, мюсюлманско общество, така че ние не можем да десакрализираме изцяло нещата. Но, и, но разбираме, че вътре се се съдържат а, е, някои елементи и разпоредби, които са в противоречие с международните норми, тези, които са в а, много а, остро противоречие, бяха а, премахнати. Трябва да ви кажем, много, много са проблемите в, в Афганистан. Изправени сме пред огромни предизвикателства. Това е само една област, а има и много други области. А пък всички тези области си взаимовлияят по някакъв начин и те не могат да бъдат разглеждани отделно една от друга. Благодаря, господин Лангари. Госпожо Рит, ако бъдете така любезна да бъдете по-кратка, за да имаме възможност и за втори кръг въпроси. По въпросите за изборите, които бяха зададени, дали втори кръг би бил подарък за талибаните? Ако втори кръг може да се проведе без насилието, което се прояви по време на първия кръг, не може да се отговори еднозначно на този въпрос. Не съм убедена, че сигурността ще се подобри междувременно. По въпроса дали изборите ще отчетат, независимо от е, нивото на фалшификация, волята на хората. Трудно е да се отговори на този въпрос и дали е необходимо да се проведе за целта и втори кръг. Комисията за разглеждане на жалбите е тази, която трябва да установи какъв е мащаба на фалшифицирането но тя не разполага с достатъчно хора и ресурси, за да направи пълно разследване. И не знам дали ще се умеят да свалят резултата под 50%. Гледайки в перспектива към следващата година, не проблемите в момента, това, което казахте е основателно. Считам, че Комисията за разглеждане на жалбите трябва да се отдели нужното време, дори ако се наложи няколко месеца, за да се установи истината. Относно мисията за наблюдение, в частност тази от Европейския съюз. Аз считам, че е, имаше проблем с първоначалното изявление за печата, което излезе. Дали е било политическо решение или не, това е друг въпрос но мисля, че след изборите ние бяхме доста положителни. Говорихме за успешни избори, за постижения и прочее. Сега нещата малко са а, променени. Имаше 200-300 нападения в опит а, от страна на талибаните да нарушат изборния процес. Ние трябва да отчитаме какво се случва в Афганистан. Трябва да разбираме и тези, които не искат да представят песимистична картина за истинското състояние на нещата, но трябва да сме откровени. Това е важно за международната общност и за Афганистан. Съобщенията, свързани с насилието в деня на изборите. Около 14 журналисти бяха арестувани. Има също опити за самоубийствени атентати. Имаше доста съобщения за прояви на насилие. Имаше опити за цензуриране на медиите. Държавните медии се използваха, имаше такива обвинения от хората, които в момента са на власт. Един от успехите в първите години след свалянето от власт на талибаните беше а, именно осигуряването на повече свобода на медиите, но сега има малко втвърдяване на позициите, повече а, диктаторски маниери на действия. Господин Лангари спомена, че най-важното за осигуряване спазването на правата на жените е жените да бъдат образовани Human Rights Watch ще излезе в скоро време с доклад за обучението на момичетата в училище. Важно е не само те да получават начално образование, но и да продължават обучението си по-нагоре, докато сега едва 10% правят това. Сега за състоянието на армията на войските и дали те могат да допринесат за спазване на човешките права. Ние последните години виждаме, че има намаление на нападенията, които водят до нараняване или смърт на граждани. Human Rights Watch посочи, че прилагането на тактическите насоки ще отнемат известно време, но целта е да се минимизира загубата на живот сред цивилното население. Благодаря. Сега бих искала да дам, бих искала да дам думата на Сари Коболов от групата за анализ на Афганистан за да ни каже какво точно се е случило в деня на изборите. Вие имате доклад в материалите, които са подготвени. Това е най-новия доклад, който сме изготвили от деня на провеждането на изборите. По-рано стана дума дали манипулациите и фалшификациите на изборите в деня на гласуването са оказали въздействие върху изхода от тези избори. В нашия анализ ние правим разлика между два вида манипулация. Първа манипулация, която не се отразява на резултата, но има значение за това как се възприемат изборите от хората. Има недобро а, разбиране за процеса, може също да има а, случаи на намеса от страна на членовете на избирателните комисии по начина по който ще гласуват някои хора, под формата на тяхното подпомагане. Но а, другата форма е свързана с преднамерено фалшифициране на а, изборите, пускането на допълнителни а, бюлетини това се констатира от много от международните наблюдатели. Всъщност, обаче, едва ли мнозина от тях са присъствали в момента, когато са извършени най-големите нарушения и тъй като това се е случвало или в навечерието на деня на гласуването, или непосредствено след приключването на изборния ден. Именно тогава са, могат да се констатират най-големите случаи на пускане на допълнителни бюлетини. Беше зададен въпрос и за участието в изборите на жените. Ние имаме един по-ранен доклад как да се спечелят изборите в Афганистан – и там говорим за жени гласоподаватели фантоми. Това е свързано с регистрирането на повече жени гласоподаватели. Имаше около повече от 70 милиона гласоподаватели. Благодаря за тази е, интересна информация. Надявам се, че представителите на комисията и съвета внимателно слушат всичко, което говорите. Сега ще дам думата за някои кратки въпроси. Госпожа Лорпейлер, господин Обиос. Благодаря ви. Благодаря за информацията и критиката към намесата на генерал Морион. Напълно съм съгласна. А, наистина е недопустимо да се дава така украсена информация. А, тук много се говори за неравенството между мъже и жени пред закона и тъй като трябва да бъда кратка, бих искала да попитам кои са другите слабости на афганистанската съдебна система. Преди няколко години независимата комисия за правата на човека в Афганистан не успя да а, а, отиде до военния затвор в Агран. Дали сега ситуацията е променен? Благодаря, госпожа Пидар. Господин Обиос. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък, но искам да направя един коментар. В дневния ред се уточнява, че положението в Афганистан се разглежда предимно с оглед след изборната ситуация. Тук чухме а, различни анализи, наблюдения. Не бих отделял едно, е, една информация от друга, защото всичко, което ни казахте, ни е полезно и ни позволява да си изясним ситуацията в страната, както и всичко, което се е случвало по време на президентските и провинциалните избори в Афганистан. Но бих искал да застана на една гледна точка. Когато говорим за човешки права в Афганистан, за какво трябва да говорим преди всичко? Нека да не гледаме относително нещата, да потърсим конкретни факти трябва, разбира се, да отчитаме етническите ценности, религиозните ценности, които са различни. И да адаптираме някакси е, битката за зачитане на човешките права. Също времено обаче трябва да определим и приоритетите, е, които са най-добри за тази страна, която е болна, наранена, страдаща, това не е риторика. Афганистан боледува заради своята история, заради войните. Това са десетки е, години между особици. И ние трябва конкретно да помислим за правата на тези хора, мъже и жени, в тази, както пак ще повторя, болна страна, болна държава. В Ангола и Сиера Леоне, само там, в тези две африкански държави, има подобна смъртност сред децата. Мисля, че това е, цифрата е 152 на 1000 процента на недохранване, деца, които страдат от недохранване, тежките заболявания, които а, не се лекуват, а, също би трябвало да се включат в проблема човешки права. Господин Лангари, вие а, казахте нещо, с което съм съгласен. Както и да оценяваме избирателния процес, ние се нуждаем да запазим международното присъствие в Афганистан. Имате пълно право. Бих искал да знам обаче какви приоритети възлагате на а, международното присъствие, на, на, на участието на международната общност. Ние не е, не можем да се задоволим само с е, борбата срещу талибаните и всичко, което я съпътства. Трябва да се участва и в усилията за развитие и възстановяване. И тук ще е, приключа с, с някои конкретни предложения. Смятам, че международната общност трябва да увеличи медицинската помощ, медицинските услуги, доставката на вакцини би трябвало тук в парламента да възприемем такъв подход. И а, бих искала да се уверя, че това е и желанието на афганистанското обществено мнение. Една анкета на Международния червен кръст и ИПСОС беше публикувана миналата седмица, в която от която става ясно, че за афганистанците най-важното е прехраната, защитата от насилие и медицинските грижи. Това са трите основни приоритета, които те посочват. И ние би трябвало да прегърнем тези приоритети, а не да търсим други. На конференцията, в която участвах, за Афганистан въобще не се споменаваше. Например, санитарно-хигиенните условия в страната, болничната система. В Кабул има италианска болница, болницата Индира Ганди. Ето това, това, това, са, това е насоката, в която трябва да продължим да изградим още болници да превърнем медицинското обслужване в основния си приоритет. Благодаря ви, господин Обиос. Остава ни е, много важна точка от дневния ред и нека да оставим време и за нея. Нашия заместник председател кратко. Е, в концу сierpnia генерал Меккристал powiedział oddziały Stanów Zjednoczonych. Председател, в края на август е казано, че американските войски и международните войски трябва да се опитат да спечелят сърцата на афганския народ. А, свидетели сме на много щети и на много а, жертви от страна на гражданското население. От друга страна, Саркози и Браун казаха, че искат да организират конференция за Афганистан за така някакси прехвърляне отговорността от международната общност към афганския народ. Бих искал, пър... бих искал да благодаря първо на нашите изказващи и да задам следващия, следния въпрос. Какво можем да очакваме от подобни изказвания за бъдещето на Афганистан. Може да има втори тур, може и да няма втори тур. Какви са според вас перспективите? И как можем да, да говорим, можем ли да говорим за свободни избори в Южен Афганистан? Е, защото е, в крайна сметка е, гражданско наблюдение, гражданска власт има само в Централен Афганистан и в Северен Афганистан. Как можем да смятаме, че в южната част има свободни избори? Благодаря. ви. Искам да а, се върна към един въпрос, на, на който може би трудно ще отговорите господин Лангари. А, споменаха се насилията, които пречат на избирателите да гласуват, но аз искам да разбера каква част са въздържалите се, които се въздържат просто защото са разочаровани, защото няма достъп до образование, здравни услуги, заетост. Аз а, съм разговаряла с млади афганистански емигранти във Франция, които са емигрирали за да оцелеят и които обясняват, че са избягали от страната, защото не са имали достъп до образование, до здравни услуги, до, до работа. Те почти не говорят за насилията и заплахите на талибаните. За това ме интересува каква част са те в изборите. И освен това, искам да ви попитам, не ви ли е страх, че при формирането на новото правителство в него ще бъдат включени бивши военни престъпници, корумпирани е, лица и трафиканти на наркотици е, и под е, така да им се даде легитимност. Мисля, че това, този проблем най-много обесърчава афганистанците. А, и когато знаем процента млади хора в тази страна, какъв, каква мечта за бъдещето им гарантирате? Благодаря ви госпожа Нисен. Господин Лангари, за две минути само и е, преминаваме към последната точка от дневния ред. Uh, Мисля, че останаха два въпроса от предишния кръг за ролята на медиите и равния достъп на всички президентски кандидати. имаше възможност за добро отразяване на предизборната кампания на всички президентски кандидати. Имаше също дебати. Но когато става дума за реклама, тогава вече се плаща. Медиите бяха обвинявани че дадена телевизия работи по-скоро за един кандидат. Относно това превременно правосъдие или преходно правосъдие, имаме национален план за мир и помирение и правосъдие. Ние не искаме биш, сегашни противници да бъдат в правителството. Но следва строго да се приложи плана за действие, който съществува. Що се отнася до човешките права, ние считаме, че трябва да приключим с прегледа на състоянието, който върви в момента. Очевидно е, че трябва да се създаде а, такава организация на местната полиция и армия, а, така че те да могат да поемат изцяло всички функции, свързани с а, осигуряването на сигурността в държавата. Може ли да обобщите, каза председателката. Въпроса за здравеопазването и проблемите там също е тежък. Участието на жените, обучението им, това също е проблем. Въпроса за жертвите след цивилното население също беше поставен. Ние а, поставяме под натиск към международните сили да внимават а, има и доклад от комисията по тези проблеми. Въпросът за миграцията. Да, хората напускат страната, защото няма достатъчно възможности за обучението на децата, например, и много хора предпочитат да отидат другаде. Економическия проблем също ги кара да предприема тази стъпка. Ситуацията с сигурността се влушава ежедневно. Има цели части от страната, които са откъснати. Относно бъдещото правителство и за участието на трафиканти, на военни шефове, също създава грижа. И така, относно участието отново в изборите, особено на хората в южната част на страната, където контролът е в ръцете на талибаните предимно. Една и трета от територията на страната е под контрола на талибаните. Девет от областите са под пълен контрол на талибаните. Председателката, благодаря ви много. Разполагаме само с половин час за последната точка за важно проучване в областта на борбата с изтезанията. Благодаря на всички наши гости от името на подкомисията по човешките права на Европейския парламент. Искам да ви пожелая пълен успех в трудната ви задача. Надявам се, че Европейската комисия и съвета са обърнали внимание на важната информация, която вие ни представихте и ние очакваме да ни гостувате отново в парламента. Благодаря ви. И сега искам да кажа, че генерал Морион, който е, е ръководител на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Афганистан, ще дойде в парламента, но той ни каза, че предвид на сегашното положение, той не може да дойде сега, докато не бъдат разрешени нещата на място. Това е отговора, който получихме от него. Комисията по външни работи, Комисията по развитието ще продължат да настояват за провеждането на среща и се надяваме да се проведе такава среща с него или с представителя на ООН в Афганистан на 19 октомври. Ще видим дали господин Морион ще може да присъства. И така, благодаря ви отново. Сега искам да предам председателското място на господин Гжиме като първи заместник-председател на подкомисията ни. Благодаря, госпожо председател. Съгласно програмата ни преминаваме към пета точка. Размяна на мнения за актуално проучване за прилагането на насоките на ЕС по отношение на изтезанията, представени от е, автора на проучването Анна Лена Свенсън Макарти. Ще се радвам много да мога да ви дам повече от 10 минути, но тъй като разполагаме с много кратко време, бих искал да ви помоля да е, спазите отреденото време. Господин Писера ще бъде оратор от името на Европейската комисия и той ще се изкаже след като изслушаме вашето представене. Госпожа Свенсън Макарти има думата. Благодаря ви, господин председател, господин председател, дами и господа. Ще направя едно, един кратък увод. Бих искал първо да ви благодаря за това, че ме поканихте. Искам също така да поздравя всички членове на комисията, които бяха избрани или преизбрани. Целта на този документ е да проследи през прилагането на насоките на Европейския съюз за борба срещу изтезанието. В този доклад се съдържат много препоръки, както и проблемите, свързани примерно с недоброто познаване на насоките. Тъй като нямаме достатъчно време, аз не посетих съответните страни тази страна, така че е, тук документа, текста се основава на писмената информация, която получих от различните държави членки, които имат мисии, както и от неправителствени организации, които имат свои е,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 През февруари аз се срещнах с представители на различни институции и неправителствени организации тук в Брюксел и бих искала да благодаря на всички онези, които ми предадоха ценна информация в много кратки срокове, защото без тяхното сътрудничество, без тяхната помощ нямаше да мога да а, изработа този документ. А, Европейския, парламент. Европейския парламент а, винаги е давал много ценни насоки на, на различните европейски институции в областта на а, човешките права и, предпол... и се а, надявам и не, и не се съмнявам, че това ще продължи по време на новия мандат. Един от важните изводи в този документ е, че все повече и повече е, е, мисиите на Европейския съюз са, са запознати с е, насоките и по, и по този начин имат е, много повече възможности за извършване на обективни наблюдения в различните страни. Това е от основно значение като катализатор на дейностите и на другите институции. Ние, аз препоръчвам парламента да продължава да играе тази важна роля за, в оценката и прилагането на насоките за периода 2010 и 2011 години. Е, също така препоръчвам е, депутатите да задават въпроси по време на заседания в рамките на делегации с трети страни. Също така трябва да се продължава диалога с депутатите от, съответните страни членки, е, от съответните страни. Що се отнася до Европейския съвет, Важно. От голямо значение бе, че насоките бяха съвременени и приети. От единото, една от основните препоръки е създаването на е, национални стратегии за действие. Както и е, организиране на обучение на, а, е, по място. По, по, този, по, по този начин ще, могат, ще може да се привлече вниманието на общественото мнение в съответните страни а, е, по въпроса на стандартите и нормите в областта на а, човешките права, като това обучение трябва да стане задължително. Проблеми обаче е, че като, като че ли няма достатъчно последователност и приемственост в политиките, свързани с борбата срещу изтезанието. От За да има по-добра последователност на политиките, ние препоръчваме да се да се създаде една официална работна група, която да наследи е, групата за размишление върху изтезанията. Е, кампанията, организирана от Европейската комисия през 2008 година и е, отбелязването на Международен ден на жертвите а, от, на насилие са от основно значение. Това също спом, спом, спомогна за е, отпускане на средства за, за специфични дейности. От друга страна, не, Получихме само ограничена информация, така че не можем да установиме дали наистина положението се, се е подобрило в различните изследвани страни. Така че призовавам комисията да продължи своята кампания за осведомяване на общественото мнение в съответните страни и да а, а, събира информация за, за положителните практики в различните страни, като след това ги, ги предоставя на съответните си мисии в а, заинтересованите страни. На второ място бих препоръчала а, да а, има повече е, включване на различни институции и мерки на а, равнище комисия. Що се отнася до държавите членки, на двустранно равнище между държавите членки и трета страни, трябва да се е, настоява за прилагането на националната стратегия, включително и насоките. Това е особено важно, когато става дума за, за е, страни, които са съседки на Европейския съюз. Също така препоръчвам да се, да се да се създаде някаква система за разпределение на бремето между различните държави членки за работата, която извършат в трети страни. Това беше, този проблем бе повдигнат многократно. Важно е също така стратегиите да да, утре, да, да отразяват да бъдат да, в а, тези насоки да, да, да, се, да се включат различните проблеми, включително и, и проблемите свързани с а, полицията, корупцията и така нататък, тъй като това са едни хоризонтални проблеми, които се преплитат. Трябва да продължим и тясното сътрудничество с съвета на Европа и с ОНЕ. Много е важно. За бъдеще да се е, Така и сега минавам към последната точка от моя документ. Искам да е, спомена нещо, което ми бе, бе споделено от един е, дипломат тук в Брюксел. Е, в Европейския съюз трябва да бъде последователен и във вътрешната си, и във външната си политика. През 2006 година различни а, различни организации привлекаха вниманието ни върху това, че в самия Европейски съюз не се спазват а, човешките права и не се прилагат ценностите, които Европейския съюз би искал да наложи и да се спазват в страни извън Европейския съюз. А когато се, когато се провеждат разследвания в Европейския съюз, те трябва да бъдат, а, да бъдат огласявани. Европейският парламент трябва да направи всичко възможно – в Европейския съюз да се, да се, да се, да се прилагат а, ценностите, които Европейския съюз проповядва и би искал да, бъдат, да се спазват и прилагат извън границите. Благодаря ви, беше много интересно. Благодаря за тази интересна презентация. Сега искам да дам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Приветствам тази възможност да имаме размяна на мнение в подкомисията по правата на човека по това изследване, което беше представено тук. Искам да припомня, че по-ранното проучване от 2007 година значително допринесе за процеса в съвета за преглед на начина по който се изпълняват насоките на Европейския съюз в борбата срещу изтезанията. Това проучване съдържа доста наблюдения и препоръки, които дават ценни насоки и идеи, които са от практическо естество, по какъв начин тези основни насоки да станат по-действени. Мисля, че заедно с председателството и държавото членки. Ние внимателно ще проучим всяко едно от тези препоръки, всяка една от тези препоръки, за да видим къде може да се подобрят нашите действия. Искам също да припомня и важността, която ние отдаваме на борбата срещу изтезанията и всички други форми на лошо отношение. Това е в сърцевината на политиката ни по правата на човека. Ние сме доволни от това, което се казва, че има по-голямо осъзнаване на проблемите от страна на хората, които участват в мисии на Европейския съюз, свързани с борбата срещу изтезанията. През миналите две години ние значително подобрихме своята дейност на базата на препоръките, като осигуряваме обучение и разпространяваме основните насоки. Ние сме напълно съгласни с основния извод на това изследване, че комисията трябва да следва една последователна политика. Разбира се, всичко това изисква добра воля от заинтересованите страни в, в Брюксел, в държавите членки. И не става дума само за институции, като комисията, но и за неправителствени организации, които се борят срещу изтезанията. Тук можем да отбележим, че процесът продължава. Въпроса за политическата роля трябва да се разгледа по отношение на това да бъдем последователни, така както беше подчертано тук и беше откроено като един проблем. И в заключение, още веднъж искам да кажа, че ние приветстваме това проучване, което е ценен принос към нашите усилия за подобряване на работата ни по борба срещу изтезанията. Благодаря ви. Сега искам да дам думата за изказвания. Господин Албиос. Е, господин Благодаря. Е, наистина изследването е много интересно. Аз специално обаче бих искал да се спра на препоръките. Те са много полезни за европейските институции, особено препоръката към нашия парламент. Докато не бъде направено по-подробно проучване, мисля, че можем да се задоволим с тази препоръка нашия парламент да включи проблема с изтезанията в дневния ред на някои от своите комисии, нашата подкомисия за правата на човек и съвета на председателите на делегациите през последния мандат работиха в тази насока. Тогава под комисията се председателстваше от Елен Флотха. Те, и под нейно ръководство бе изготвен един пътен лист за мисиите в трети страни е, делегации и работни групи трябваше да посетят тези страни и съответния пътен лист беше публикуван. В него са е, описани е, проблемите, свързани с изтезанията. Това е важно, защото винаги има риск в нашите доклади в нашите дискусии. Да започнем да се повтаряме и да се въртим все около едни и същи въпроси. И, и затова бих приканил новата председателка, новото председателство на нашата подкомисия да възприеме този пътен лист, изготвен от съвета на председателите на делегации, да го е, запази като ключов елемент е, за ръководство по време на нашите посещения. По този начин ще е, може по-системно да прилагаме тази препоръка и същевременно да реагираме на някое, някои случаи на нагло поведение от страна на съответните местни власти. Когато се сблъскаме с такова нежелание или неприятно поведение, ние винаги ще можем да се позовем на този писмен документ, да кажем, че това ни е възложено от парламент. С оглед на това, наистина мисля, че пътния лист би могъл да бъде много полезен. Препоръчва се нова оценка на основните насоки до 2010 година, до началото на 2011 година. Мисля, че нашето председателство на нашата подкомисия трябва да отчете тази препоръка. Споменават се и две важни теми. Едната обща, а именно качеството на веб страниците на парламента. Критиката е, е добронамерена, особено критиката за веб страницата, посветена на човешките права и изтезанията. Бих обаче искал да уточните малко критичните си бележки, защото е, председателството на нашата подкомисия трябва да отчете точните ви, конкретните ви препоръки, за да не се разпилеят те. И накрая бих искал да направя един коментар по заключенията на изследването. Не можем да защищаваме човешките права по света, ако не бъдем безкомпромисни, когато се сблъскваме с случаи на изтезание, на лошо третиране, особено ако това се случва на територията на Съюза. Благодаря ви, господин Обиос. Друг би ли искал да участва в дискусията? Не. Тогава ще помоля госпожа Маккарти да отговори на въпросите на господин Обиос. Thank you. I have very little to, to add. Аз нямам много неща, които да добавя. По първия въпрос е за политическата воля. Напълно е вярно, че може да се опитваме да правим много дадена страна, но ако липсва политическа воля, няма значение колко усилия ще вложим в обучение и други дейности, няма да има особени резултати. В е, Египет се посочва в проучването се посочва конкретно Египет като пример за средствата, които бяха приведени за обучение, но има съпротива срещу повече обучение. Те искат да се вземе политическо решение, че няма да се толерират случаи на изтезания. Трябва да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни. Искам да коментирам тези основни насоки за депутатите, които те да ползват при техни пътувания. Когато има ясна политика от столиците, дипломатите, когато са наясно. Знам какво се стави, например, в Швеция, в Холандия. Те са добри примери по отношение на политиката на правата на човека. Нещата а, по този начин значително се упростяват за а, дипломатите, които могат да си вършат по-добре работата в тази насока. Мисля, че един а, общ проблем е, е как да се ориентираме. Искам да благодаря на всички за коментарите, които направихте. Дали представителят на Европейската комисия би искал да каже още нещо? Не. И така, уважаеми дами и господа, документът, който ни беше представен за резултатите от проучването и за последващите действия, предприяти след 2007 година, ясно показва, че Европейският парламент, Европейската комисия и съвета следва да вземат предвид множеството препоръки и предложения, които бяха направени от автора. И ние приветстваме това. Считам, че трябва да поставим особено ударение върху необходимостта всички членове на делегации на Европейския парламент да са наясно с въпросите на човешките права в страната, която посещават. Такава молба беше отправена още в началото на нашия мандат и считам, че ние ще можем да приведем на практика а, това. Скоро ще направим а, първите посещения. Нашите делегации ще бъдат в тесен контакт с трети страни, където има сериозни проблеми с спазването на човешките права. В този документ са посочени също и проблеми, свързани с реабилитирането на лица, които са били подложени на изтежание. изтезания. Би трябвало да заделим повече ресурси за финансирането на центровете, които се занимават с тези въпроси. Това следва да се има предвид при изготвянето на следващите бюджети. Що се отнася до препоръките, изглежда действително липсва последователност в това, което се предприема от съвета. Това се отразява и на начина по който реагират страните, към които са насочени действията. Затова действително е добре да се създаде работна група в съвета, която да следи положението. На следващо място за най-добрите примери за уебсайта на Европейската комисия за популизирането на такива най-добри практики. Считам това за много, добре, много добра идея. Това, което казахте като цитат от дипломат, базиран в Брюксел, че трябва да правим това, което проповядваме, защото в противен случай тези случаи на непоследователност ще бъдат очевадни. което ще даде основание да се намерят различни извинения, когато става дума за използването на изтезания. Искам да благодаря за това проучване, за резюмето, което ни представихте днес. Ако нямате други въпроси. Преминаваме към шеста точка за дата на следващото заседание, което ще бъде на 30 септември от 3 до 18.30 в Брюксел и в четвъртък 1 октомври също в Брюксел от 9 до 12.30. Искам да ви благодаря за активното участие в срещата. От мое име и от името на председателката на нашата подкомисия. Искам да благодаря на секретарията, да благодаря на всички наши гости и на преводачите, без които ще, ще, ще да бъде много по-трудно да се проведе този дебат.